проведе е утре по обед при привършване на предиобедната ни работа. Продължаваме на 13 декември утре с заседание от 9 до 2 и после от 3 до 20 часа и след това от 21 до 23 часа. Дневният ред е публикуван и може да се намери на сайта на Европейския парламент. Обявявам заседанието за закрито и ви пожелавам